дневния ред. Имате дневния ред, то е одобрен от председателския съвет на 7 септември по член 149. Не съм получил никакви искания за промени в дневния ред. Ако продължава нещата да са така, този дневен ред се приема. Така както ви бе подаден.